Освен това, като комисия, ние трябва да се отчитаме за всяка мярка, за всяка стъпка пред вас като парламент. В тази стадий, след е, обмен между съвета и парламента и е, имайки предвид днешния доклад, трябва да обсъдим по-подробно следните теми в разговорите между парламента и съвета. Защита на интересите на Европейския съюз и недостатъците в тази връзка. Разликата между това предложение и други механизми, например член 7 от договора, тази разлика трябва да бъде ясна. Не трябва да има сива зона между различните инструменти и е, различните възможности за вземане на решения. Имаме нашите правни служби, имаме консултантски съвети, така че е съвсем ясно кой инструмент в какъв случай следва да се прилага. В съвета някои държави членки поставят искане списъка с възможни недостатъци да се конкретизира, да се разшири и дори да се изготви изчерпателен списък. Аз мисля, че наистина е, това гарантира правна сигурност. Ние сме готови да разширим този списък, обаче е, трябва да се даде възможност за използване на механизма и за непредвидени случаи, за да може Европа да получи възможност да реагира на всяка ситуация адекватно. Посочва се индикативен срок. След като сте получили отговор от засегнатата държава, трябва да се предвиди разумен срок. Но тук, според мен, трябва да поставим принципността пред бързината, защото става дума за комплексни обстоятелства фактически и е, комисията трябва да има достатъчно възможност да ги проучи. Всичко това трябва да започне след изслушването на държавата членка и представянето на нейното подробно становище по случая. Вие искате да прецизирате източниците на информация, с която комисията работи. За мен това се разбира от само себе си. Списъкът от законодателни актове, на които може да се позове комисията, източниците на информацията, могат да бъдат изисквани от парламента и да бъдат дефинирани конкретно и прецизно. Също и въпроса как да се е, засили защитата на крайните бенефициери, според мен трябва да се изясни по-подробно върховенството на закона, този механизъм за върховенство на закона, който обсъждате днес и който във вашите ръце е в добри ръце, е важна част от нашето предложение за следващата МФР 2021 до 2027 година. Наистина, тук трябва да се спазва принципа на редовност, принципа на ефективност, ефикасност и економичност, да се защитават средствата на данакоплатеца – и с това ние запълваме една празнота в европейското право. Опитваме се да направим това по оптимален начин и по време на нашите консултации през тази година ние ще се опитаме да вземем решение, което да определя изпълнението на бюджета в бъдеще като разбира се очакваме вашето ангажирано и компетентно съдействие. Много благодаря. От името на Комисията по регионално развитие госпожа Михайлова за една минута. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, комисията по регионално развитие в приетото си становище по разглеждания доклад на първо място изтъква че демокрацията и принципите на правовата държава зачитането на основните права на човека са от ключово значение за доверието към европейския съюз но всяко решение за налагане на съответни мерки в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава следва да осигурява стабилни гаранции след оценка на въздействието за да се гарантира че крайните получатели на финансови средства на европейския съюз не са неблагоприятно засегнати необходимо е обхватът и равнището на налаганото спиране на поемане на задълженията да бъде пропорционално да зачитат равното третиране на държавите членки и да взимат предвид икономическите и социални условия в съответната държава и въздействието им върху икономиката. по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове при които комисията изпълнява бюджета на европейския съюз при споделено управление съгласно в случая на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава могат да се прилагат и мерките определени в регламента на общоприетите и общоприложими разпоредби. за да се засили защитата на крайните потребители на подкрепата на европейския съюз комисията следва активно да наблюдава спазването на правното задължение на държавните органи и на държавите членки да продължават плащания и да информират крайните получатели за техните права при установяване на нарушения. благодаря ви. Благодаря ви много. Сега от името на Комисията по конституционни въпроси господин Шолт за минута. Уважаеми колеги, от името на Комисията по конституционни въпроси искам да подчертая, че е важно европейския бюджет да се предпазва от генерални слабости по отношение на гарантирането на върховенството на закона. Да, има връзка между е, върховенството на закона и изпълнението на бюджета. Независимост и безпристрастност на съдебната система това са абсолютно неотменни принципи, които гарантират върховенството на закона. За това нашата комисия предложи на водещите комисии задължението на държавите членки за сътрудничество в тази сфера, независимо от конкретното изпълнение в интерес на финансовата солидарност между държавите членки да се гарантира ясно в нормативните актове. Искаме комисията комисията да се покрижи законните интереси на крайните получатели и бенефициери по програмите, които са засегнати от някои мерки, да се запазват неограничено. За това ние бихме искали да задължим комисията да извършва оценка на въздействието на предложените мерки върху националните бюджети и не на последно място ние сме на мнение, че ролята на Европейския парламент е, освен правото да бъде информиран, трябва да се състои в е, оценка на самата процедура. Парламентът трябва да бъде включен повече в тази процедура. Процесът трябва да бъде прозрачен и да съответства на принципа на пропорционал. Много ви благодаря. Продължаваме с политическите групи. От името на НП е, госпожа Гресле за една минута и половина. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, Осем малки текстове са представени, обаче аз свързвам голяма надежда с тях, защото всъщност тук става дума за големи дефицити по отношение на върховенството на закона в държавите членки. С това трябва да се справим. Благодаря за този доклад, който разкрива големи слабости в Европейския съюз, държави членки с корупционни структури. Виждаме в някои държави членки някои нови тенденции, именно държавна корупция. Виждаме представители на правителството, които ползват своето влияние за да дават достъп на свои близки и приятели до европейски средства. Регламентът в този случай трябва да предлага решения. Една процедура по член 7 няма да реши такива проблеми, защото този член всъщност предвижда обща правна процедура, но ние предвиждаме особени процедури и, е, е, и много често полицията и съдебната система е, не могат да кажат своето мнение. На това трябва да противодействаме. И какво се случва, когато държавите не действат, когато имаме злоупотреба с европейски средства, когато престъпниците са известни хора и за това се мълчи. Комисията трябва да намери начин да изпълни с живот този регламент. Данъчните измами са нещо, срещу което трябва да се борим и би било добре, ако наистина утре подкрепим при гласуването този доклад. И аз ви благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Аяла Сендер за две минути. Eh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сарвама и Гардия Савал за усилената работа. Политически санкции в съвета предпочитам е да не се налага това да се прави посредством парламента и Европейската комисия. и доброто име на европейските фондове да бъде засегнато. Те така ли, че нямаха добра репутация? Мисля, че госпожа Гърдия Савал и господин Сарвама са изготвили един добър текст, който ще защити европейските фондове. Ако нямаме независими съдии, то тогава няма как да защитим финансовите интереси на европейските фондове. Това засяга и бенефициарите, и гражданите. Така че по този начин се опитваме да решим този проблем цялостно. Опитваме да променим навиците на правителствата посредством финансови санкции, без това обаче да наказва бенефициентите. Смятам, че е важно да се направи така, че парламентът да участва. Отговаряме за докладите за правата на човека. И там не винаги е лесно. Разбирам защо се прави така. Надявам се да продължим да наблюдаваме нещата. Смятам, че текстът е много добър Сложен е, но ако успеем да го приложим и да го обясним добре, то тогава ще постигнем това, за което говорихме тази сутрин. Една Европа, която защитава, както казва Макрон. И трябва да започнем да защитаваме Европа от онези, които искат да уронят нейните устои. Смятам, че този текст ще допринесе за постигането на тази цел. Благодаря. Сега от името на ЕКАРЕ господин Чернецки за минута. Пани Пенчонце, пани комисар, Господин председател, господин комисар, дами и господа, съгласен съм с нашите колеги, с госпожа Аяла Сендър, че ние трябва да защитаваме Европа от тези, които искат да я разрушат. Въпросът е обаче кой иска да разруши Европа. Онези, които отключиха вълната на евроскептицизма в държавите членки или други хора. Тези, които протестират понякога на улицата, а понякога пред избирателните урни. Това видяхме в много страни в Европа, в Италия, в Австрия, в Чешката република, Полша или Унгария. Господин Сарвама, основателно посочи котията на Пандора, обаче ние не трябва да я отваряме с такива разпоредби, които могат да бъдат тълкувани по лош начин. Държавата на комисар Етингер естествено има право да избира председателя на Конституционния съд на Карлсруе. Ние не искаме да се намесваме във вътрешните работи на Германия, но трябва да е в сила и обратното. Такива държави, които биват атакувани, като Унгария, например, демократично са избрали своя начин на управление. Благодаря. И е, аз ви благодаря от името на АЛДЕ, госпожа Ятен Маки за минута и половина. Oikeusvaltioperiaate on благодаря, господин председател. Принципът на правовата държава е основа в структурата на всички демократични държави. Ако не се спазва принципа на правовата държава, тогава се нарушава сътрудничеството между всички държави членки. И това оказва въздействие върху живота на гражданите. Ако дадена държава желая да се присъедини към Европейския съюз, трябва да спазва определени критерии. Става дума за обща отговорност, но все пак искам да посоча, че това предложение не може да реши всички проблеми. Ние имаме много големи очаквания, но в това предложение става дума за защита на европейските средства и гарантиране на правилното им използване. Това означава, че тези генерални недостатъци трябва да са свързани с европейските средства, иначе не може да се задейства процедурата. Този инструмент не решава проблема, когато става дума за проблеми на генерално равнище с принципа на правовата държава. Аз съм доста сигурна, че изпълнението на този механизъм на практика ще бъде трудно. Ние предложихме подобрения но смятам, че ще бъде много трудно да се гарантира защитата на крайните получатели. Моята политическа група подкрепя това предложение, но от правна гледна точка този регламент всъщност е по-скоро сложен и бюрократичен и ще бъде интересно как може да се прилага на практика. Благодаря от името на Обединената левица, госпожа Нерида за минута. Благодаря, господин председател. <clears throat> Запознах се с документа. Някои тревоги предизвика той у мен. Трудно се разбира понякога. Говори се за върховенство на закона, за правова държава Опитваме се обаче да го превърнем в политически инструмент. Много е трудно да се е, изпълняват е, е, правила по този начин. Тревожа се от последиците за отделни страни. Кои страни, богатите страни ще се, възползват, ще се възползват от това, например. А, за тях това ще е от полза. Създаваме положение, при което спираме потока на финанси към дадени страни. А това, което в крайна сметка трябва да се опитаме да направим е да защитим финансовите си инструменти и бюджета си. Комисията не бива да има правомощията да съди а, а, отделни страни по отношение на върховенството на закона. какво става в Испания и положението в Каталуния. Комисията не казва нищо, нали? Е, комисията мълчи в а, а, такъв момент по отношение на хората, които искат да изберат свое правителство. Сега, как да се гарантира равенството в целия Европейски съюз? Става въпрос за търговски дейности и а, ще има ползи за тези, които обикновено играят заедно с комисията. Има много преплетени игра, интереси и, и, и власт, страни, които някои страни могат всъщност да не получат необходимата защита. Европейската сметна палата вече я имаме. Тя се занимава с това и не трябва да оценяваме тези въпроси през политическа призма бих искал комисията да преразгледа промощите си и да ги намали. Благодаря. Европа на свободата и пряка демокрация. Господин Арма, две минути. Много благодаря, председателю. Смятам, че големия въпрос е тук какви обстоятелства ще се използва. Но ако говорим за злоупотреба с фондове, но това е едно. Парите трябва да се използват наистина правилно, а не с цел измама. Но ако говорим за случай, когато, държа... когато Европейския съюз смята, че някаква държава действа така, като не му харесва, тогава решението може да се политизира и да върви срещу държавата членка, което е нещо съвсем различно. Господин Чернецки всъщност точно това искаше и да каже. Това, което ме безпокои тук е процедурата. Процедурата, комисията да действа и съвета има месец да реагира. защото се спират средствата иначе. Не говорим за тезис на доказването, а посоката като че ли е обърната. Трябва да се излезе първо с доказателства, че нещо е погрешно, а не да се очаква да се обърнат нещата. Това води на практика до едно положение, в което имаме една неизбрана комисия, която съди избрани от народа правителства. Идеята тук за санкциониране може да почива, например, върху някаква прищявка. Дали някоя държава се харесва на Съюза или не. Е, може такава процедура да се използва за Полша, Унгария и така нататък, може да се окажете, че каквото и да се случи, може да се сметне за политизирано. Ако Европейския съюз иска да покаже, че държи на върховенството на закона, тогава е най-добре да използва най-добрите практики на онези, които следват върховенството на закона, а това в това предложение не присъства. Много ви благодаря. От името на НСЕ, господин Жолтек за минути и половина. Ten projekt Предложението на Европейската комисия е окончателната стъпка на тази комисия към завземане на абсолютна власт от нейна страна на над държавите членки. От днес комисията може да спре финансирането на необичаните от нея страни. Може комисията да каже, че някои държави не обичат достатъчно мигрантите или хомосексуалистите. Част от е, данъчните средства е, са всъщност цената на изразходваните въглища в Польша. Комисията ще бъде органът, който може да дава указания и за това ние основахме партията Pro-Exit, за да напуснем тази вражеска структура. Искаме да бъдем в Европейския съюз, но такъв какъвто го искаше Робер Шуман. Е, свободно движение на идеи и нищо повече. Но ако Европейския съюз се превръща в окупатор и е, нашата страна става колония, ние трябва да се разделим. Апелирам към гражданите от всички държави регистрирайте подобни партии като нашата във вашите страни и нека да създадем един Европейски съюз такъв, какъвто го мислеха неговите основатели. Госпожа Монтел за минута. Тя е независим депутат. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est on ne peut plus clair. Декларацията за правата на човека е ясна. Принципа на суверенитет е у нациите нито един човек не може да упражнява власт, която не е ясно записана другаде. Европейската комисия е, не може е, да упражнява такива правомощия. Имаме комисари, които ще наказват съответните държави, ако са нарушили ценностите. Вашия а, е, текст нарушава суверенитета на държавите, които могат да определят политиката, която са решили да прилагат в своята страна. Следвайки юриспруденцията при Орбан, а, някоя държава може да спре да получава средства по фриволни мотиви, като например, защото са затворили някакъв университет, който се финансира от чужди средства или отваря а, границите си за цялата мизерия на света. А, ограниченията а, като че ли идват отгоре. Все едно сме Съветски съюз и ни управлява Брежнев. Европейския съюз а, трябва да се управлява от а, върховенството на закона. Като че ли се правим на СССР и може би ще последваме същата а, съдба. Живее демокрацията. Много ви благодаря. Господин Маринеско, минута и половина. Președinte, stimați colegi, consider că avem nevoie de acest... Благодаря, господин председател. Смятаме, че имаме нужда от този регламент. Европейският бюджет трябва да бъде изпълняван ефикасно и трябва да се спазват е, всички правила. Ако държавите членки не е, спазват принципите на правовата държава, ние трябва да можем да се намесваме и да защитаваме европейските средства. Предложението на докладчика изяснява това, което предлага комисията, но текстът може да се подобри. Не се определя ясно по какъв начин е, пропуските при спазването на принципите на правовата държава се отразяват върху бюджета. Пропорционалност на мерките, на санкциите също не е определена предвид е, правораздавателната практика. Трябва също да се гарантира, че бенефициерите по проектите трябва да получават средства е, до момента, до който се споспендират плащанията към тяхната държава. Трябва да се прибегне до процедурата по член 7, но аз мисля, че преговорите със съвета ще имат за резултат да е, се премахнат е, неяснотите и накрая ще имаме регламент, който да се прилага в полза на граждани. Госпожа Тома. Президент. Благодаря, председател, господин комисар, уважаеми колеги. Демокрацията е нещо много ценно и много деликатно. Прекалено сериозно е също, за да се остави в ръцете само на правителствата. Няма демокрация без правова държава както е записано в преамбюла на Хартата за основните права и ще я цитирам. Тя почива върху принципа на демокрацията и правовата държава. Следователно е, е трябва да бъдат гарантирани те. Последните години това, което се случва е един друг тон, който е никак неприемлив. Това се появи напоследък. Става дума за свобода на пресата, който е срещу правосъдието, срещу правата на човека. За съжаление, това продължава да се умножава по всички краища на Европа. И искам да добавя, че нито една държава членка не е останала незасегната от това. Извинете, но ми пречите. Благодаря. Спешно е този е, съюз да има мерки, е, за да може да се преодолее това и да се изправи срещу онези, които са виновни. Благодаря на комисията за тази инициатива и най-вече на колегите госпожа е, Гардия Забал и Саварма за това, че задават един такъв механизъм за бюджетни санкции. И това е по втори член. По този начин преодоляваме и е, пропуски в нашата система. И така, намерена е правна основа в настоящите договори, затова този механизъм се свързва с бюджета на Европейския съюз. Това, което трябва да ни правим много бдителни при изпълнението на този механизъм, е, е следното. Има две причини. Първо, трябва да бъдем бдителни, когато това се задейства на контакт за да има ефикасен контрол върху правителствата, а не върху бенефициарите на европейските фондове. Защото това би било абсурдно. Защото учениците, научните работниците, университетите, земеделците или регионите не трябва да са тези, които да бъдат жертви на грешки, извършени от техните правителства. Така че, ако го направим, те ще бъдат двойно наказани. Трябва да бъдем много бдителни този инструмент за защита на правовата държава да не се превърне в един инструмент за бюджетно управление или дори бих казала управление на бюджетната тежест, която се съдържа, е, която идва от бедния ни бюджет. Надявам се Европейската комисия да не, да не прави такива грешки. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Господин Козмюк за минута. Благодаря, пане председател, пане комисажу, забирам. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Искам да посоча, че въпреки, че докладчиците трябваше да установят критериите, по които се определят недостатъци при спазването на принципите на правовата държава, голяма част от този доклад ми се струва твърде произволен, движи се в звездата на произволното. Например, Европейската сметна палата. Тук искам да посоча, че и сега действащите разпоредби дават възможност да се блокират средства, когато не се спазва финансовата дисциплина. Например, Франция. Юнкер поведел за rozbrajającą szczerością, bo то Франция Франция. обаче, въпреки че наруши изискването за бюджетния дефицит, не беше санкционирана. Новите инструменти, които се прилагат твърде произволно, са нещо безотговорно, поради което полската делегация ще гласува против доклада. Господин Елин, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар Йотингер за да може да се постигне ефективна защита на бюджета и финансовите инструменти на Европейския съюз, ни трябва нов механизъм, който да не почива на принципа на санкциите, а да гарантира добро финансово управление. Върховенството на закона е залегнало в, е свързано с ценностите от член 2 от договор за функционирането на Европейския съюз и критериите от Копенхаген. Европейската комисия следва да създаде консултативен съвет, съставен от независими експерти, които да изготвят ежегодни независими оценки за ситуацията с върховенството на закона във всички държави членки. Когато комисията взема решението, трябва да отразява становището на този панел за да бъдат дадени допълнителни гаранции за защита на крайните получатели на финансов ресурс, комисията също трябва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или държава членка ще бъдат изплатени на бенефициентите. Една положителна характеристика на този регламент е, че парламентът е поставен наравно с съвета на Европейския съюз в процеса на налагането или отстраняването на съответните мерки. Комисията отправя предложение към комисията за прехвърляне на дадена сума от бюджетния резерв вследствие на незачитане и това се прилага само ако и двете институции не отхвърлят предложението. Благодаря. Господин с минута и половина. Благодаря. Това, което искаме да постигнем с това предложение, всъщност е раздаването на средствата на държавите членки да се постави под въпрос на базата на държавите, на върховенството на закона. Въпросът, който трябва да си зададем обаче за какво върховенство на а, закона говорим и кой ще го определи. Европейския съюз ще контролира функционирането на държавите членки ли? Европейския съюз, който отказа да приеме резултатите на холандския, френския, ирландския регламент по Европейската конституция. Същи ли е Европейски съюз, който не приема резултата на референдума в Обединеното кралство? един народ, който свободно е изразил своето демократично становище за излизане от Европейския съюз. Този ли Европейски съюз, който насърчава капитализацията на системата и дава фактурата, след като е платил на банките, на хората и затяга бюджетната дисциплина. Това ли е новата Европа, която криминализира, наказва бежанците и наказва хуманитарните организации, които искат да насърчават спасителните операции? Това беше неизчерпателен лист и той показва как Европейски съюз трудно може да се меси в правовата държава и да държи на нея. Суверенитетът на народите да вземат решение за своето бъдеще е суверен. Те могат да избират своя път напред. Този модел не отговаря на този, който се разписва от Европейския съюз. И в крайна сметка ние отхвърляме този инструмент. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. При пропуски е, при спазването на принципите на правовата държава. За това става дума. И тук трябва да се накажат страни като Унгария, Полша, които не отговарят на максималистката концепция на Европейския съюз. Европейския съюз изисква спазването на ценностите, които трябва да са универсални за всички държави членки и трябва да могат да се вземат допълнителни фискални мерки, за да се избягват щети върху средствата на Европейския съюз. И солидарността се изчерпва с фискалния план. И аз е, мисля, че трябва да попитаме кой ще анализира ситуацията. Тук трябва да помислим и за суверенността на държавите членки, за техния суверенитет. Държавите членки, които пряко са засегнати са Полша или Унгария. Това са страни, които преди десетилетия са били под комунистическа диктатура. Е, ние ще гласуваме против този доклад. Госпожа Шмидт, минута и половина. Уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги, малко съм очудена в каква посока тръгна дискусията. Едно обаче е ясно средствата на Европейския съюз не са подарък, а инвестиции. И ако в някои държави борбата с измамите с европейски средства не функционира добре, трябва да се предприемат е, съответни мерки. 80% от европейския бюджет става дума за 100 25 е, милиарда евро е, се осигуряват от отделните държави и за това трябва да се гарантира, че ще има действие при измами. Средства като Полша през 2016 година са получили 10,6 милиарда, Румъния 7,2 милиарда, Словакия 2 милиарда, Унгария 5,5 милиарда или Чехия 5,6 милиарда. В тези страни обаче трябва още да се направи много. С това предложение Европейския съюз, частност комисията, най-сетне получава възможност да замразява, намалява или спира средства, докато се отстранят проблемите в съответната държава членка. И е, най-накрая ще се сложи край на е, вечното опазване в тайна от страна на Олаф. Още веднъж искам да кажа, че европейските средства не са подарък, а инвестиции. Ако не се промени нищо в поведението на бенефициарите, Европейския съюз трябва трябва да може да направи съответните изводи. И те са, че е, трябва да се спазват европейските правила. Госпожа Коенге. Благодаря, господин председател, Как може да искаме от европейските граждани да спазват принципите и ценностите, записани в договора за Европейския съюз, ако самите държави членки нарушават своите задължения? Правовата държава е обща култура и можем да консолидираме доверието на гражданите в Съюза. Трябва да се гарантира ефикасното изпълнение на политиките. Поради тази причина тези общи недостатъци, свързани с правовата държава и незачитане на ентеприцици, принципи, се отразяват върху бюджета на Съюза. За това те трябва да са обект на санкции. Така ще се гарантират не само финансовите интереси на Съюза и постъпленията, но и доверието в, на обществеността в неговите институции. Не разбирам онези, които искат да премахнат предложението на комисията. Трябва да се обединим и да гарантираме пълно зачитане и насърчаване на ценностите, които са изключително важни за легитимността на европейския проект, за да се разстартира една Европа, която защитава своите граждани. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Томашич, една минута. Значи, Uniju na okupu drže за... Благодаря, господин председател. Общите интереси и основните ценности са това, което ни държи заедно като съюз. Основните ценности често пъти а, стават заложници на, няко, на някои а, частни интереси. Интересите обаче трябва да, да се преследват тогава, когато са в хармония с а, ценностите. Така че държави членки, които а, нарушава тези а, е, ценности, не трябва да има достъп до нашите общи финансови ресурси. Теорията обаче и практиката не винаги вървят ръка за ръка, особено тук. А, е, доста странни тълкувания сме виждали на основни ценности и а, е, да наказваме а, държави членки, които а, по различен начин дефинират тези ценности, ще ни е, доведе до някаква политическа монолитност. Така че не ми е ясно каква а, полза ще има този механизъм и няма да ги подкрепя. Благодаря. Госпожа, господин Брюа, една минута. Уважаеми колеги, е, идеята, че в следващия мандат на парламента ще има много е, евроскептици. Тук мисля, че е ясно. Това е регламент, който предлага суспендиране на европейски средства е, за държави членки, които се обвиняват, че нарушават върховенството на закона. Комисията може сега да е, прекъсне средствата на всяка държава, която не изпълнява нейните капризи. Например, по отношение на мигрантите или бюджетни чистки, които се предлагат от комисията комисията. Това е постоянен шантаж и е, наистина това е нещо непоносимо. Непоносимо, защото става дума за национални вноски на държавите членки, за техния принос и да речем правителствата на Италия, Унгария или Полша, те са избрани от е, техните народи и за това аз е, не искам да се налагат никакви условия при е, предоставянето на европейски средства. Господин Дойч. Уважаеми колеги, има някакъв институционен фетишизъм, който леко ме обърква. Основната цел на Европейския съюз и неговите институции като че ли е да се направи така, че да има правова държава. Европейския съюз и държавите членки, уважаеми колеги, би трябвало да се съсредоточат върху гарантирането на свободите на европейските граждани и да направят всичко възможно, така щото Европа да просперира. Трябва да се гарантира мира, свободата и благоденствието. Това ни помага да направим върховенството на закона. Институциите, всички са там, за да се постигне тази цел. Разбира се, има определени феномени, определени явления, които поставят под въпрос върховенството на закона. Но каквото и да се случи, Европейския съюз не може да приема решения, а, с които се предприемат мерки, които върват срещу правовата държава в името на правовата държава. Предложението на Европейската комисия е слабо а, и се отхвърля от част от парламента. Не се казва ясно какви правила се прилагат, какъв е точният механизъм, как ще работи тази процедура – преди да започнат финансовите санкции. Това предложение върви срещу правовата държава, следователно не можем да го приемем и вие не бива да го приемате. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващия оратор за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Защо днес отново говорим за принципите на правовата държава? Защото това е тема, която вълнува хората в Европа. Аз бях попитан от гражданите от моя регион, защо нищо не правим, защо има правителства, които приемат европейски средства, но не спазват правилата и не спазват демократичните ценности. Една функционираща правова държава има за основна задача да гарантира законното разходване на европейски средства. Ако това не се гарантира, се увеличава риска от измама и злоупотреба. И затова ние днес въвеждаме този механизъм. Но не бенефициарите трябва да бъдат засегнати тук, е, които страдат от грешките на своите правителства, а самите национални правителства. Ние, социал-демократите, искаме допълнително санкции за държави, които използват е, по нелоялен начин е, практики за избягване на данъчно облагане, с което се нанася голяма вреда на публичния сектор. Ние можем да функционираме добре, ако спазваме демократичните ценности и работим не един срещу друг, а един с друг. за минута. Благодаря, господин председател. Общия бюджет се основава на принципа за солидарност, което означава, че силните държави членки в финансово отношение поемат задължението да поемат по-голяма отговорност и за това използването на средствата трябва да се подчинява на специални критерии, който не спазва общите правила и същевременно получава средства в размер на милиарди, всичко това води до абсурд. Правовата държава е и върховенството на закона са в основата на Европейския съюз и трябва да се гарантира права сигурност чрез контрол. Когато държава членка систематично нарушава тези принципи, ние трябва да бъдем в състояние да реагираме. Затова ние подкрепяме този нов механизъм и благодарим на комисията за тази инициатива. Много важно е е за нас да се гарантира по-голямо включване на Европейския парламент при приемането на бюджета, що се, тъй като това е една от нашите основни прерогативи. Много ви благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Приех пет искания и петте. Всъщност постъпиха пет, одобрявам пет. Госпожа Шойдрова е първа за минута. Děkuji за kolegové. Благодаря. Драги колеги, някои от вас изразих опасение, че ще може да се злоупотребява с този регламент. Да, някои министър-председатели злоупотребяват с властта си. Така че съществува а, такъв риск на европейско равнище. Мисля обаче, че принципите на Европейския съюз трябва да бъдат защитени както на национално държавно ниво, така и на общо европейско ниво. И тогава, когато има злоупотреби, ние трябва да разполагаме с инструменти, а, за да се справим с тях. Няколко пъти сме гласували за действане на член 7. Аз никога не съм гласувала за, защото това поставя склеймо върху едно правителство. И този инструмент, е, освен това, виждате, е, не е достатъчен за защитата на бюджета на Европейския съюз и върховенството на закона. Трябва ни по-добър защитен механизъм. Благодаря. Госпожа Жоана, една минута. Благодаря. Аз слушах много внимателно този доклад. Това ми напомня книгата на Джордж Оруел. Европейския съюз със всеки изминат ден се превръща в фермата на Оруел. Някои държави членки са по- важни от други. В доклада многократно се споменава за механизма на сътрудничество, но това, което виждам е, че има две държави в Европейския съюз, за които ще се прилага този механизъм. Господин комисар, господин председател, ако искате утре да гласуваме за този доклад, мога да кажа, че всички държави членки трябва да бъдат подложени на този механизъм за сътрудничество и проверка. Смятам, че няма равенство между държавите членки. Принципът за защитаване на интересите на Съюза може да бъде нарушен. Процедурата ми създава е, проблеми. Кой ще бъде всъщност е, пазителят на тези принципи в Европейския съюз? Е, ние се страхуваме, че ще останем с празни джобове. Ще ви дам един пример. Казва се, че комисията е тази, която трябва да определи пропуските, на базата на всички източници на информация. Какво означава е, разполагаеми източници на информация? Това медиите ли са, е, организациите ли са, неправителствените организации ли са това? Господин председател, трябва да обърнем повече внимание, когато гласуваме такива неща. Моля да се е, придържате към времето. Господин с една минута. Благодаря. Член 7 защитава върховенството на закона и ценностите на Европейския съюз. Но член 7 е в рамките също така на учредителния договор. Т.е. изпълнението на този член трябва да зачита и правомощията на Европейския съюз. Член ще се задейства и ще работи само когато Европейски съюз има определени плавомощия. Разбира се, че искаме да се борим с измамите, с пропуските и така нататък, но това не означава, че трябва да се експлуатира този член и да се използва той като инструмент, за да се бъркаме във вътрешните работи на държавите членки, защото това ще означава неоколониална политика. И от друга страна не бива да забравяте, че когато тройката вършеше това, което вършеше, ние дойдохме в Европейския парламент, заклеймихме тройката, но никой не предприе никакви мерки, макар че те вървяха срещу правата държава. Каза ни се, е, че макар че спасението върви срещу основните права, то е легитимно. Така че нека да внимаваме при изпълнението на този механизъм, да бъдем много бдителни. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Малетич, за минута. Че Защита людских права, людскog достоянства. Благодаря, господин председател. Защитата на правата на човека, човешкото достоинство, европейските ценности, върховенството на закона нямат альтернатива. Не съм съгласна, че става въпрос тук за защита на финансовите интереси само. Става въпрос за защита на всички ни. Мерките, които се предприемат, които не могат да са свързани с финансовите средства, защото тогава, ако при случай на нарушение, в случай, че не функционира съдебната система, ние ще накажем още повече е, страните. Ще наказваме по-сурово страните, които ползват повече финансиране, отколкото тези, които получават по-малко средства. Въпреки, че предложението претърпя сериозни подобрения, е необходима още работа по него, така че да се гарантира еднообразно прилагане всички държави членки, независимо от това на колко средства са бенефициенти. Господин Попа, имате думата. Благодаря, господин председател. Бюджета на Европейския съюз е изключително важен за европейските граждани, тъй като подкрепя економическото и социално развитие в европейските страни. Аз идвам от страна, където европейските средства допринесоха за економическото развитие, създадоха работни места и е, бяха в полза на системата за здравеопазване. По тази причина ние трябва да имаме институции, които да контролират използването на европейските бюджетни средства. Ние трябва да създадем политически критерии, санкции. Това е обаче доста рискована мярка. Става дума да за това да се избегнат ситуации, в които държавите членки могат да станат жертва на политически игри. Не изплащането на европейски средства трябва да се базира на справедливи критерии, които не съмнено могат да се прилагат и този механизъм ораторката бива прекъсна. Така се изчерпа процедурата за спонтанни изказвания от името на Европейската комисия. Дам думата на комисар Йотингер. Господин председател, уважаеми колеги, госпожи и господа, много внимателно изслушах изказванията по време на дискусията. Е, ще имаме възможност да ги анализираме подробно е, в рамките на по-нататъчния ход на процедурата по предложението за да се стигне до един добър резултат в законодателната дейност. Забелязвам готовност да последвате предложението на комисията, като внесете някои изменения. Ясно е, че върховенството на закона изисква допълнителни усилия от държавите членки. Процедурата на европейско равнище е, трябва да отговаря напълно на законовите изисквания. Затова в предложението на комисията ние сме посочили как работим, как спазваме принципа на обективност, на безпристрастност, включително и по отношение на трети страни и съдебната система. Така че изслушването на засегната държава отговаря на нашето разбиране за прилагане на закона. Трябва да дадеш възможност и на третата страна да изложи своите аргументи и виждания. Съветът посочва, че когато става дума за важни решения, естествено, които се оспорват, трябва да се осигури пътя към съда и на третата страна. И е, през следващите години ние очевидно ще се сблъскаме с е, съдебни производства. Благодаря ви за съдействието и е, очаквам с интерес следващите консултации с парламента. Ние също ви благодарим, господин комисар. А сега ще дадем думата на докладчика госпожа Гардия Забао Рубиал. Благодаря, господин председател. Съвсем накрая дъл... денят беше дълъг и дебат продължава. Много внимателно изслушах това, което каза господин комисара и проблемите, които бяха повдигнати от различните изказали се и съм сигурен, че господин Сарвама и аз ще продължим да работим по този доклад в по време на румънското председателство. Искам да се възползвам от от минути, които остават, на, да благодаря на господин Сарва Сарвама за отличното сътрудничество. Започнахме от различни позиции, но работихме много добре, за да направим един добър реклад. Благодаря ви, благодаря и на преговарящите за политическите групи е, от бюджетната комисия, Приветствам усилената работа на комисията, на комисаря Оттингер, който изигра много важна роля, за да можем ние да си свършим добре работата. И се надявам, че това, което преговаряхме през следните няколко месеци, ще бъде прието при гласуването утре и ще можем да водим преговори. Председателя, благодаря господин Сарвама. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха внимателно. Слушах. Нека да а, обърна обичайния ред на нещата и да започна с благодарностите и с заключителните думи. На кого не сме благодарили, благодарили още? На комисията, на докладчиците в сянка, на секретарията. И всички колеги, които а, помогнаха от Комисията по бюджетен контрол. А сега това, което трябва да дойде не накрая, а преди това – специални благодарности на онези, които проявиха конструктивно отношение и които не непременно подкрепиха а, окончателния доклад, но а все пак подходиха конструктивно и имаха идеи и предложения. Накрая искам да заявя, че съм изключително потиснат. Защо? Защото ето така работи политиката. Чухме ред колеги тази вечер, които бяха далеч от честни. Те се обръщаха към аудиторията си у дома, в собствената си държава. Ето какво мога да кажа по този въпрос. Последните две години и половина сме свидетели на един фарс – който е резултат от трагичните последици на политиката върху една конкретна държава и целия Европейски съюз. Всички знаете за какво става дума. За съжаление, това е положението с политиката и то нерядко. Затова да се опитаме да работим за една по-добра Европа. Благодаря. Благодаря с това. Приключваме този дебат. Ще гласуваме утре. Преминаваме към следваща точка по дневния ред. Това е доклада на господин Голд за създаване на програма Фискалис за сътрудничество в областта на данъчното облагане. Първи за 4 минути има думата господин Скот Кейто. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, е, скъпи колеги, е, финансовите е, измами, данъчното избягване не може да бъде проблем, който да се решава само на национално равнище, тъй като междувременно вече нещата са много свързани. За съжаление, се налага много повече сътрудничество, отколкото до сега, за да можем да се справим с е, е, е, проблемите и доклади специфични по страни, и препоръки специфични по страни, и много други мерки сме взели вече, но това не е достатъчно. Ние смятаме, че комисията е подбрала един подходящ инструмент. Е, това е, е свързано най-вече с е, пасарелната клауза, която обаче не отговаря напълно на 117 ти